върнете гръб на тази политика, насърчаваща все повече производство, вместо да насърчава заедостта. Е, Благодаря, господин е, председател, господин комисар, господин председател на съвета. Е,